външната работа и политиката за сигурност, посветено на решението на Великото национално събрание на Турция за отнемане на парламентарния имунитет на 138 членове на парламента. От самото начало искам да уточня, че доста закъсняваме а и много дълг списъка на запитите за изказване по тази тема. Повечето от тях разполагат с една минута време за изказване и ви призовавам да се придържате към това време за изказване. Аз също смятам да го спазвам. Възможно най-строго. А, сега бих искал да дам думата на комисарият Йоханес Хан, за да започнем с дебата. Господин комисар, имате думата. Thank you, Mr. President. Uh, благодаря ви, господин председател, почитаме членове на парламента. Първо искам да изразя а, моите искрени съболезнования на семействата и приятелите на най-новите терористични атаки в Турция. А, искам също така да използвам възможността да благодаря на Европейския парламент за неговата силна подкрепа за нашия дневен ред а, с а, Турция а, и а, решенията, а, прияти през април, свързани с а, доклада за Турция. Европейската комисия иска да възобнови и да направи взаимоотношенията с Турция по-интензивни. Но те трябва да почиват на принципи и критерии. ние изпълнихме своите задължения за мерките, свързани с сигурност. предоставихме финансова подкрепа, предоставихме подкрепа за беженците и а, за сега сме предоставили а, 250 милиарда, 100 от тях вече са изплатени. А, това намалява миграционния натиск. А, ние ще а, освободим визовият режим възоснова на ясни критерии. Нашите взаимоотношения с Турция не са еднопосочна улица. Те почиват на взаимен интерес и на открит конструктивен диалог. Е, трябва да бъдат разглеждани в регионален контекст с оглед на ситуацията в Сирия. Турция ще изпълни своите задължения за регулиране на миграционните потоци а, и действително предоставя на мигрантите обежище а, и а, грижи. А, но а, това не а, освобождава Турция от задълженията и към спазването на основните човешки права и решаването на проблемите в юго Турция. Това се казва в доклада на комисията от 2015 година за ситуацията в Турция и се споменава и в резолюцията на Европейския парламент. Ние сме сериозно загрижени от а, а, скоростното решение на Великото национално събрание на Турция за отнемане на парламентарния имунитет а, на голяма част от членовете на парламента. А, върховният а, представител Могерини и аз изказахме нашата позиция, е, че имунитетът не бива да се прилага дискрими... дискриминационно. Това е наша постоянна и твърда позиция. всяко решение за отнемане на имунитет трябва да бъде основано на разглеждане на индивидуален случай и основано на прозрачни критерии, а не на политически съображения. Комисията нееднократно е подчертавала, че трябва да има обективни критерии за отнемането на парламентарен имунитет. И това въжи за всички наши парламенти в Европейския съюз. Също така систематично подчертавахме проблемите в интерпретирането на законодателната основа и решения на турския парламент, които застрашават свободата на словото и на изказването всички престъпления, които се подозират, че са извършени от а, членове на парламента, трябва да бъдат доказани. А, но е нужно и а, съдебната система да действа така, че да получи доверието на гражданите. Трябва да бъдат спазени правата не само на засегнатите личности, а и на всички граждани с оглед стабилността на държавата. Комисията ще продължи да следи тази тема. Ще разглеждаме а, подобни въпроси на следващата ни среща на високо ниво с а, Турция. А, и се надяваме Турция да продължи реформите си в а, посока а, синхронизиране с а, европейските норми. А, на тази основа ще бъдат възобновени преговорите за по глави 23 и 24. И се надяваме Турция да се придържа към изискванията. А, надяваме се също така, че еталоните по отношение на справедливостта и свободата са най-добрият начин да може Турция да се придвижи в посока към Европа и ние ще подкрепим също така и парламентът в неговите усилия в тази посока. Благодаря на господин комисарио. Сега искам да дам думата на господин Преда за минута и половина. Те, не е pas quelque chose d'exceptionnel pour благодаря. Всич, цялата законодателна камера е тук, ние сме тук, но да се вдигне имунитета на 138 членове на парламента, това е нещо, което е наистина извън обичайните граници. Още повече, че по-голямата част от тези депутати идват от партията на кюрдите, която всъщност е опозиция в Англия. Наистина има съмнение не само по отношение на корективния характер на това решение, но и върху въздействието на представителството на гражданите в този парламент. И наистина ние имаме партньорство с Турция, мигрантите, визата, главите, преговорните глави. Обаче трябва да има една Турция, която спазва принципите на правилата държава, която спазва думата си, за да може да получи респект и от нас. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, думата му слушакате пири за 3 минути. Благодаря ви, господин председател. Тази сутрин бяха погребени тримата полицейски служители, които бяха, които загинаха при тротичен атентат си сте вчера. Днес беше извършен още един тротичен атентат. Ние заклемяваме подобни дейности и изразявам най скрените съболезнования с жертвите, с близките на жертвите. Нищо не може да оправдае подобни туристични нападения, но трябва да се намери устойчиво решение на проблема с кюрдите. Това е в интерес и на турската власт, и на жителите в юго част на страната. И ние тук се притесняваме от решението за отнемане на парламентарния имунитет на една четвърт от членовете на турският парламент, което очевидно е насочена срещу по-кюрската партия HDP. Да се извърши подобно нещо, предвид положението и състоянието на гражданите в толкова голяма част от страната на Турция погашен подход. Не защото не си даваме сметка за сериозната отлична заплаха, която заплашва Турция, а защото е против всички демократични принципи да се е, приприемат мерки за заглушаване гласовете на опонентите, независимо колко не ги харесвате. В демократично избран на парламента не може да се е, толерира такъв подход. Бяха извършени а, грешки от а, всички страни. Бяха наранени някои хора, като, когато видяха снимки на депутати от HDP, които присъстват на погребение на терористи от ПКК. Други бяха наранени от а, подобни действия свързани с незачитане на жертвите от цивилното кюрско население. Трябва да споделят тези трудности. Подобни действия могат да навредят и на отношенията с Европейския съюз. Законно избрани народни представители изчезват безследно в, в, процедура на неправомерно затършане. Не приема също така факта, че представители на академичните страни, журналисти и депутати е, биват задържани поради единственото нарушение единствено само защото си позволили да изразят своята свобода на словото. Призовавам всички политически партии в Турция заедно да заемат единна позиция срещу тероризма и да сложат край на кръвополитията в интерес на всички турски граждани. Благодаря ви. Много ви благодаря. Думата има господин Мария за една минута. Тос της Туркίας συνεχίζει ακάθεκτα την πορεία του προς τον ολοκληρωτισμό. В Турция наистина се правят опити 138 демократично избрани депутати да бъдат лишени от имунитет. Те представляват кюрдите в страната. Например, Света София сега се използва въпреки, че това е, е християнски храм. И мисля, че трябва да се спрат тези провокации – за тази цел трябва да се направи нещо. Господин Хан, Европейският съюз трябва най-сетне да престане да коленичи пред а, турския владетел. Господин Хан, дойде момента да не се покланяме повече пред султана Глав. Ламстоп за минута и 30 секунди. Благодаря, господин председател, господин комисар. Всички ние сме депутати. Разбира се, има ситуации, в които а, трябва да се снеме парламентарния имунитет на някой колега. Но представата ние като парламент да отнемем имунитета на 138 наши колеги заради а, предполагаеми нарушения, които стигат от дреболи до най-тежки обвинения, е абсолютно немислим. Никой парламент на света не прави подобно нещо. И за мен е повече от изненадващо решението на Великото национално събрание на Турция да направи това. А, още веднъж изгледах копенхагенските критерии. Турция а, все още официално е на път да стане пълноправен член а, на Европейския съюз. А, според Евролекс, Копенхагенските критерии гласят, а, включват а, опазване на човешките права и а, спазване на правата на малцинствата а, и спазване на човешкото достоинство. Ако един парламент а, а, причинява а, само на себе си а, или се вкарва в невъзможност да работи, отнемайки имунитета на 138 членове на парламента, то тези критерии не са изпълнени. А, има нарушения и а, срещу правата на мълцинствата, защото тези мерки са ориентирани срещу кюрдите. Ясно е, че ако някой е демократично избран, трябва демократично да упражнява мандата си. Това означава, че трябва да е защитен от своеволия от юридическа гледна точка. Нека да разгледаме и други институции в Турция. Виждаме, например, че Върховния административен съвет, Върховния юридически съвет, ще видим, че той не е независим. Ако разгледаме начина по който се подхожда към журналисти, как се урязват правата, събиране на различните площади, да площад Таксим, как се потискат различни движения, Например, военните по никакъв начин не се ограничават в правата си. Сега пострадат, страдат кюрдите и трябва да попитаме дали ситуацията в държавата се подобрява от тези мерки. Смятам, че всички тези действия а, са в ущърп а, на сигурността на всички граждани на Турция. Госпожа Цимър за 3 минути има думата. Господин председател, уважаеми колеги, точно една година измина от времето, през което ХДП отбеляза изборен успех. Това беше на 7 юни миналата година и точно на 7 юни Ердоган подписа закона, който предвижда масово отнемане на имунитет на депутати в турския парламент. И за мен това е не само формален акт на президента, а една съвсем съзнателна стъпка по пътя към една президентска система от автократичен характер. И в случая АКП доминира, народните представители сами се лишават от власт и всичко това вреди на турската демокрация. Този закон обаче следва да следи дали депутатите си спазват задълженията или не. И ние просто не разбираме как в 21 век в Европа е възможно по такъв начин да се създава климат на страх. И това е насочено не само към депутатите от ХДП когато си представя цялата абсурдност на факта, че поради е, приемане на дадена резолюция в германския Бундестаг Ердоган сега иска кръвни изследвания на германски депутати от турски происход, след като е, стана известно, че се готви жалба срещу депутати от Бундестака, които се съгласиха с подобна декларация, мога да кажа само, че Ердоган води борба срещу всички депутати, които се ползват от правото си на е, свободно мнение във всеки парламент. Ние казваме, че поне три четвърти от депутатите са лишени от имунитет, защото всъщност за какво става дума? За покушение върху свободата на словото и върху отговорността на депутатите да се представляват. Аз мога да кажа, че има повече от 52 жалби срещу депутати от ХДП. Две от, нас, от тях са много добре известни в парламента. Госпожа Марсана, която получи от нас наградата Сахаров, точно защото беше е, нарушено нейното право на свободно мнение в парламента. И господин Окезин, който беше 10 години депутат и който тук се научи на демокрация. И сега срещу него има 7 жалби. Аз мисля, че ние просто не трябва да приемаме подобни неща. Тук става дума за много повече. И когато комисията посочва, че трябва да има доверие в съдебната система, мога да кажа, че до настоящия момент срещу Ергоан има 3000 е, съди и прокурори, които са преместени от него. И е, всъщност е, може ли да се каже, че съответните искове се разглеждат е, по съответния добросъвестен начин. Наистина, ние трябва да се борим за нашата обща свобода, за нашата демокрация. Госпожа Валеро. Много ви благодаря. Ако бъдете изберени в, избрани в турският парламент, първо няма да ви бъде лесно, защото има прак от 10%. И дори когато предадете този, този прак, сте заплашени от а, сваляне на имунитета. На последните избори все пак успяха да влязат партии, представляващи някои от младсинствата. продължават да се носят слухове за репресии и заплахи срещу представители на опозицията, за нападения срещу офиси на кандидати на ХДП, със същото се сблъскват и представители на други партии. Освен това, тази година беше прият нов закон, в който се дава възможност да се налагат специфични санкции на членове на парламента в случаи на подозрение в престъпление срещу турската държава. И когато спомене въпроса за облегчаване на висвия режим за Турция, трябва да се запитаме какво е отношението на Европейския съюз към спазване на свободата на пресата. Колко от нас си позволяват официално да критикуват турският президент. Питам се колко от нас не биха се осмелили да подпишат петицията на представителите на академичните среди в Турция възможно темата на парламентарния имунитет на депутатите от турския парламент, защото не може да се случи същото с министрите в правителството или с самия президент. Непрестанно се изказват притеснения тук в Европейският парламент. Непрестанно повтаряме нашите притеснения за недостатъчно ясната дефиниция на тероризъм и пропаганда. Поради липсата на ясни определения е невъзможно да се определи да естество на тези престъпления а се затруднява и възможността за достъп до правосъдие за представители някои политически партии след корупционния скандал през 2013 година. Президентът от своя страна се стреми към допълнително засилване на законодателството с борба срещу тероризма, за да може да атакува още по-пряко и още по-ефикасно журналистите, представители на академичните страни, политиците и всеки, който си позволи е, да не се съгласи с него. И той трябва да се засрами от със своята политика. Благодаря ви. Думата има господин Касталдо за една минута. Благодаря, господин е, председател. След като е взето това е, решение от е, Турция, парламентът е, ще се промени. Целта на Ердоган е да обърне конституцията с главата надолу, да се инкриминират 138 турски депутати, означава, че парламентът изцяло ще се промени. А, и когато гледаме новините, виждаме колко е лошо всъщност положението. това, което прави Ердоган срещу едно а, мълцинство е изцяло неприемливо. Ние не искаме такава Турция, която тъпче с крака правата на а, човека. А, за това състояние не е виновен Ердоган, а мълчанието на Европа. Господин Феран. Е, до кога ще продължава това? След шантажа с емигрантите, ние продължаваме да работим с Ердоган, а той иска да унищожи опозицията. Призна се геноцида в Армения, но сега, след геноцида в Армения, след това, което се случва в Сирия, Турция заплашва Европа. Нашата група мисли, че вие трябва да си поемете отговорността и да поискате края на процеса на присъединяване на Турция, защото този модел на Ердоган не отговаря на европейския. Благодаря, господин Синединус. Кире Пройдре, πρόσφατα ο Κούρδος βουλευτής της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, Ενκού Φερχάτ... Господин председател, един от кюрдските парламентаристи обясни, че всъщност кюрдите страдат. Той каза, ние, кюрдите, живеем в Кюрдистан. И ние винаги сме живели в Кюрдистан. Ние сме били тук, когато турците още са живеели в Монголия и са се грижили само за конете си. Модерна Турция съществува само от 100 години, докато Кюрдистан има вековна история и гръцките, старогръцките текстове го доказват. Всъщност, знаем обаче отговора на Турция. Турция заплашва кюрдите, ние ще ви отрежем главите, ние ще унищожим вашите градове, би трябвало да помислим дали има наистина парламентарна демокрация или говорим за една Турция, която всъщност би трябвало да бъде обвинена в най-тежки престъпления. Същевременно виждаме, че не се уважава паметника Света София. Необходимо е да се вземат справедливи решения. Президент Ердоган Госпожа Зомер, благодаря. Господин Ердоган потъпква човешките права. Една трета от депутатите в парламента трябваше да се прости със своя имунитет. Освен това, журналистите се преследват. Същото се отнася за всичката турска опозиция в парламента. Тя трябва да бъде отстранена и ще бъде отстранена. Това освобождава пътя за допълнителни избори е, там АКП ще спечели е, мандата, заради което, което, от което всъщност има нужда Ердоган и страната се развива в посока на президентска диктатура. Това е огромен проблем за Европейския съюз, защото искаме една Турция, на която може да разчитаме и с която може да си сътрудничим. Но страната, на, на тази страна не може да се разчита, ние трябва да реагираме. Трябваме да преустановим преговорите до тогава, докато Турция не стане партньор за преговори. Първо искам да изкажа искрените се съболезнования на семействата и близките на жертвите от скорошните атентати в Истанбул. Господин Ердоган е, води страната към ново политическо средновековие. той премахва имунитета на 138 депутати с обвинението, че подкрепят тероризма. Не можем да останем просто наблюдатели на това как той преследва депутати и убива кюрди. Не бива да стоим на страна и да гледаме как Ердоган разрушава градове, е, как е, разгледа на германските депутати като на терористи, как е, иска да разруши Агия София като символ на християнството. Трябва да отправим ясно послание и да кажем, че Ердоган разрушава политиката за присъединяване на Турция. Господин Демес Макер, аз много внимателно ви слушах. Очевидно е, че вие сте разтревожен. Трябва да наблюдаваме внимателно какво се случва. Аз също съм разтревожен, защото не знам доколко реалистично разсъждава комисията и доколко схваща какво се случва. Ердоган използва мисюлманската медия, той смазва народа на Кюрдистан. Крайно време е ние да се вслушаме в гласа на политическата опозиция. 138 депутати сега имат отнет имунитет в турския парламент. Това всъщност погазва правата на хората, които са упражнили правото си на глас – за това и трябва да се запитаме, не прилагаме ли ние двоен стандарт. Това е абсолютно недопустимо. Вие, господин комисар, казвате, че сте сериозно разтревожен, че трябва да наблюдаваме, но това не е достатъчно. До кога ще бъдем заложници? Кога ще се изправите срещу Ердоган и ще му кажете, че беженското споразумение е не е някакъв празен чек той да прави каквото си иска, да смачква собствения си народ и да погазва основните ценности на човечеството. Колегата Шоки. Майк. Благодаря, господин председател. Виждаме компромис от страна на комисията и от страна на държавите членки по отношение на нашите ценности. Даваме възможност на Турция да, да защитава нашите граници и още един елемент визовата либерализация. Но това може да стане възможно само когато Тур, Турция изпълни 72-та критерии. Има в Турция антитерористично законодателство и тук трябва Турция да се отдели от практиките на насилие. Турция трябва да зачита демократичните права. Отнемането на парламентарни имунитети не върви в посока на демократичността. Господин комисар, вие говорите за върховенството на закона и аз ви призовавам да осигурите Европейския съюз да се съобразява с международното право, а това трябва да въжи и за Турция в контекста на миграцията, в контекста на антитерористичното законодателство. В противен случай Европейския съюз ще загуби доверието на гражданите. Господин Хаджи Джорджо. Да се аз също бих искал да изкажа моите съболезнования към близките на жертвите от терористичните атаки вчера. Няма обяснение за този варварски акт. Това, което прави господин Ердоган, действа като огромна бомба. Той подкопава основите на републиката в Турция. Кюрдите са подложени на преследване с цел да, да, Ердоган да доминира над кюрдското население. Той трябва да прояви достоинство и ние трябва да проявим достоинство и да покажем, че не сме съгласни с тази политика. Е, Турция е страна, в която пребивава 3 милиона беженци е, и злоупотребява с този факт. Ние трябва да отправим ясно послание, защото това, което прави Ердоган е да разрушава своите връзки с Европейския съюз. Благодаря. Отнемането на този имунитет на депутатите е абсолютно ясен сигнал. Иска се групата на ХДП в турския парламент да няма глас. Това е абсолютно недемократичен акт. И по този начин е, се ограничават правата на доста голям дял от гласоподавателите. Мнозина вярваха, че Турция може да има различно бъдеще, че може да се е, работи в името на правата на човека, свободата на словото и ние трябва да подкрепим тези хора – много е тъжно, че отново се разразява кюрдския конфликт. Това е много тъжно, всъщност, тъй като Ердоган като Чили се движеше по посока на едно устойчиво решение, докато сега стотици е, от цивилното население са загинали. Има множество разрушени домове. Не може да се продължава така. Това е огромна загуба за мирния процес. Европейския съюз и държавите членки трябва да са категорични в своята реакция, да се знае какви са нашите ценности. Не може да си мълчим, когато тези, които надигнат глас, се оказват с запушени усти. Ние всъщност направихме Ердоган по-силен – не бива да правим подобни грешки. Нека да подкрепяме тези, които имат нашите ценности. Така ще имаме по-добра Турция. Господин Обермайер. Господин председател, цената е много висока. Цената за премахването на имунитета на 138 депутати. Но, господин комисар, какво правим ние? Ние правим споразумение с този човек, който отнема тези тези имунитети. Ние му обещаваме на този човек милиарди евро. И е, Ердоган ще ни води за носа. И всичко това явно за да спасим главата на госпожа Меркел, е, която е, покари толкова много беженци в Европа, което всъщност означава катастрофа за Европа. В Германия турците биват мобилизирани а, и следват линията на своя султан. Това видяхме при осъждането от немския парламент на геноцида на арменците. Е, пятьдесят лет тому bernadetta Девлин została skazana na dożywocie. Благодаря ви. Бернадет Девлин получи доживотна присъда. Освен това я откараха в автомобил до парламента на Обединеното кралство заради това, което се беше случило с нейния мандат на член на парламента. Нека ви напомня, че такава беше реалността по Хитлерово време. Хитлер на времето също имаше абсолютно мнозинство, с което управляваше също време, но виждаме какво прави сега господин Ердоган. Той унищожи две от опозиционните партии. Той прави това, което си иска и със сигурност някой ден ще съжалява. Но въпросът, който трябва да си зададем е защо ние в Европейския съюз го подкрепяме. Той получи 30 милиарда от нас. Защо все още преговаряме с него? В последната декларация на Бундестага става ясно какво е влиянието на госпожа Меркел в този случай – Немските депутати всъщност обвиниха Турция в геноцид. Това е начина по който трябва да реагираме, защото Ердоган е заплаха за цяла Европа. Благодаря. Doamna Шойдрова, un минут. Děkuji za udělení slova. Vážený pane komisaři, musím říct, že dnes byla pro mne... Благодаря. Мисля, господин комисар, че вашият отговор днес не беше адекватен. Ние очакваме от Европейската комисия ясен отказ, ясно осъждане на дейността на турския президент. И аз а, съм човек, който по принцип подкрепи споразумението с Турция. По, според мен, е ясно, че се предприемат мерки срещу прокюрдската партия, срещу нейните членове и е срамно, срамна реакцията на републиканската партия. Ако Турция иска да има визова либерализация, тя трябва да спазва изискванията за върховенството на закона и гражданските права. Докато това не стане, Европейския съюз не може да продължи преговорите. Към вас има синя карта от господин Шони. Приемате ли? Добре. Господин Шони, имате думата. Благодаря, господин председател. Обръщам се към вас, госпожо. Вие изпращате много силни послания и аз съм съгласен с вас. Други колеги също бяха, е, също изпратиха силни послания не към комисията, но към Турция. Но е, господин Орбан е държавен глава. Той, той каза, че господин Путин и господин Ердоган е, са примери, които трябва да бъдат последвани. Как вашата група гледа на тези а, изявления от господин Орбан? Отговор. Според мен, господин Путин не е човек, който може да дава пример и господин Ердоган също той ограничава гражданските права и ограничава демокрацията. Това е моят отговор. Господин Вайденхолцер. Уважаеми колеги, парламентарния имунитет е едно висше благо във всяка една демокрация. Премахването на имунитета се случва само по изключение, след проверка на всеки индивидуален случай и обстоятелствата около него. Това обстоятелство, това събитие в Турция е изключително безпокоително, защото сред наказаните са известни е, личности, включително и такива, които е, са е, били на гости в нашия парламент, а един от тях е дори член на този е, парламент. Много е, от нас си спомнят разговорите си с тези хора, в които те настояваха за спешно решаване на кюртския проблем. Благодаря, господин Танок, за минута и половина. Господин председател, отнемането на парламентарен имунитет на политици, срещу които има наказателно преследване, обикновено се приветства от една демокрация, както това се случва в пленарна зала тук. Но виждаме, че тук има политическа мотивация. Това е колективно наказание, насочено срещу кюртското мнозинство в ХДП. ПКК води битка в югоизточна Турция. Освен това, господин Ердоган иска да получи неограничени правомощия и да управлява в своя султански палат. Същевременно той може да измени конституцията без всенародно допитване – този премьер, освен това, разчита и на подкрепа извън ПКК. Имаме партията МХП, която също сега е в отслабено положение и Ердоган може би ще направи сделка с предишния си съперник – за да получи подкрепата му във Великото народно събрание. И Ясно е, че демокрацията в Турция е под заплаха и това е последния ход на Ердоган, който го показва. Турция със сигурност е много полезна като страна кандидат на Европейския съюз – Турция е необходим наш съюзник в ограничаването на потока на бежанците, но Ердоган със сигурност превръща страната си в нещо много различно и ние трябва да се тревожим. Благодаря, господин Вайгъл. Процеси против посланцем, ки се зачне... Благодаря. Подтиканием субверзивних наменов и зарод... Все... Благодаря. Знаем, че Обвинените депутати са обвинени в какво ли не, включително в заговор за вземането на властта. Никой вече не знае какво точно се случва на стратегическите ни партньори в Турция. Отнемането на парламентарния имунитет трябва да бъде заклеймено. Разбира се, ние имаме нужда от Турция но Турция страда от атентатите на терористите, от несигурността в региона и може би най-лошата възможност, от която би могъл да се възползва Ердоган, е това, което се случва в момента. Това е един тоталитарен режим и ние трябва да го заклеймим. Иначе съм съгласен, наистина ние имаме общи интереси с Турция и уводните думи бяха правилни, но това не е всичко. Благодаря, госпожа Вержия. Merci, Благодаря, господин председател. Вчера Ердоган направи конституционната поправка, която му позволи да отнеме имунитета на 138 депутата от Народното събрание на Турция, като голяма част от тях са от ХДП. Ясно е, че Ердоган е взел нещата в свои ръце, тъй да се каже, но това е един авторитарен режим. Вече колегите изтъкнаха множество съображения, но мисля, че червената линия беше прекрачена – 95-та година ние присъдихме наградата Сахаров на депутат от ХДП. Сега има друг депутат от ХДП, който отново може да се окаже в затвора и свободата на словото със сигурност е ограничена. Като член на парламентар аз бих искала да ви призова да проявите солидарност – Нека да се опитаме да окажем защита. Нека да настояваме за политическо поведение, което отговаря на нашите ценности. Благодаря, колегата Марагал. Благодаря, господин председател. Вчера за първи път в историята една кюртска партия успя да Вчера преди една година една кюрдска партия успя да влезе в турския парламент с 13% от гласовете. Но какво става? Е, една година по-късно виждаме корена промяна на ситуацията, конституционна поправка и отнемане на имунитета на тези депутати, като около 50 от тях са кюрди. Тези депутати са заплашени от лишаване от свобода заради своите политически възгледи. Виждаме, че в последната година се погазват политическите свободи, има въоръжени конфликти, има влушаване на политическия живот. В днешна Турция е ясно, че има концентрация на властта и авторитарно управление. Това се случва днес в турското общество. Прекъсва председателят. Председателят прекъсва ораторът. Господин Епитидеус има думата. Е, е, Благодаря. Преди няколко дена в турският парламент бе решено 138 депутати да бъдат лишени от имунитет. От тях 103 са членове на ХДП. Те искаха да спрат операциите на турската армия и да се започнат мирни преговори, но президент Ердоган заплаши че ще ги подведе под отговорност, че ще ги хвали в затвора заради е, е, по силата на закона за преследване на те, терористите. Той използва своето влияние и, то, и това използване, тази, тази, този ход само ще подклади напрежението в Турция. Но защо ние сме толкова изненадани изведнъж от това е, поведение? до момента Ердоган бе приеман, приемахте неговото изну, изнудване. Искахте да си сътрудничите с него, за да намерите така нареченото решение за миграционната криза. Вие приемахте всичко от Ердоган. Вие приемахте по същия начин хвърлянето в затвора на, на, на президента в Гърция и на някои от депутатите от третата политическа сила в Гърция. Така че, а, искам да ви попитам, къде е вашата честност, къде е вашата смелост и достоинство да се изправите сред, срещу Ердоган и да го заплашите, че преговорите ще спрат. Европа potřebuje Turecko a Госпожи и господа, Турция има нужда от Европа и Европа има нужда от Турция. И двете страни трябва да спазват правилата на играта, нещо, което не се случва в момента. Свален е имунитета на голяма част от опозицията. Това е обезпокоително действие, което ще има сериозни последствия за бъдеще. Едно от условията за либерализиране на визовия режим е реформиране на цялостното законодателство за да може е, правителството да не преследва кюрдската опозиция. Но както и да е, Турция е, е нашия най-важен партньор. Насилието, на което станахме свидетели вчера в центъра на Истанбул, е резултат от действията на президента. Госпожа Валенсиан. Благодаря, господин председател. Жалко е, че този дебат се провежда точно един ден след ужасяващия атентат в Истанбул. Случил се вчера поредния атентат. Изразявам съболезнования на жертвите защото Турция е изправена пред огромно предизвикателство с тероризма. И разбира се, с тероризма трябва да се борим, но не за сметка на свободата и демокрацията. Това трябва да бъде посланието, да се прави всичко, за да се преборим с тероризма, но не да се посяга на свободата и демокрацията. През последната година новините от Турция са изключително лоши, защото Ердоган преследва юристи, журналисти, има силно авторитарен уклон, говори с пренебрежение за жените. Да не говорим, че сега използва политически парламентарния имунитет. Би трябвало това много да ни тревожи, ако ще говорим за правова държава в Турция. Ердоган трябва да се върне на пътя на диалога и демокрацията, пътя на изграждането на мира. Но не стане ли това, ние не можем да работим с него. Благодаря, господин Хенкел. Господин председател, от 60 на ислямски страни, Турция беше единствената, която се движеше по посока на демокрацията, човешките права и равноправието между половете. Сега остава само Тунис. Както всеки диктатор, така и Ердоган има нужда от врагове и това са кюрдите. Неговът, тяхната партия е ХДП трябва да се дистанцира от терористичната организация АКП. Имаше а, един терорист, който обаче а, вземаше участие при едно погребение, организирано от ХДП. Много е лесно за Ердоган да създава картина на врага и да, да разширява своята диктатура в ущърп на всички граждани в Турция. Господин Крисогонос. Το ημιαυταρχικό καθεστώς της Τουρκίας απομακρύνεται από τον κοινοβουλευτικό Автократичният е, режим е, в Турция се отклонява от пътеката на парламентаризма и все повече отива в посока към открита диктатура. Ердоган и неговите поддръжници е, се опитва да консолидира своята власт на принципа на омразата. Той използва а, омразата срещу а, а, Османската империя от страна на арменците и другите е, християни, е, за да легитимира геноцида срещу арменците преди е, около 100 години. Той преследва кюртското малцинство в югоисточните провинции и е, наказва депутатите от Кюрдската партия, за да затвори устата на опозицията. Европейския съюз трябва да заговори езика на политическите и економическите санкции. Госпожа Луначек. 7 юни е символична дата. Само преди една година ХДП успяха да реализират огромна печа... Е, изборна победа и да влязат в турския парламент – Същевременно обаче много от прогресивно настроените, които искат демократична Турция, успяха да влязат заедно с тях. Ето защо не е случайно, че вчера Ердоган се опита да криминализира точно тези депутати. Техният имунитет беше отнет антидемократично. По този начин се коригира изборния резултат от миналата година. Това е удар срещу демокрацията и законността в Турция. Аз призовавам комисията на Турция да не се дава кратък път до визовата либерализация, защото случилото се показва ясно, че ние не можем да разчитаме Турция да реши нашите проблеми с бежанците и солидарността. Благодаря, господин Кафалоянис. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да изразя своите съболезнования и моята загриженост от това, което се случи в Турция, имам предвид терористичната атака в центъра на Истанбул. Искам да изрази своята загриженост и своята тъга, защото от 35-та година за първи път турското правителство позволява четенето на Корана по време на Рамадана в Света София. Света София е защитен паметник на културата от ЮНЕСКО. ЮНЕСКО. Ние искаме демократична Турция, искаме Турция, която е стабилизиращ фактор в региона, искаме една Турция, която осигурява благоденствие и сигурност за своите хора. Но Турция се отдалечава от демокрацията. Тя преминава все повече в авторитарен режим с ислямистски елементи и се отдалечава от Европейския съюз. Изменението на Конституцията беше иллюстрирано вчера чрез премахване на имунитета на 138 депутати. Това е, е исторически е, прецедент. Това е точно обратното на ценностите, които изповядва Европейския съюз. Преди седмица изпратихме писмо, в което се опитахме да предотвратим това. беше предложено да, да има допълнителни сили на разположение за борба с тероризма и за засилване на сигурността. Нещо въпрос между Гърция и е, Турция. Съжалявам за терористичните атаки, които се случиха наскоро, но това, което наблюдаваме е ретроградно. Господин Джамбаски. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, за пореден път Турция, в частност лидерът и Ердоган, доказаха с действията си че не зачита демократичните принципи и че тяхното място не е в европейския съюз. снемането на имунитета на сто тридесет и осем депутати една четвърт от депутатите в турския меджлис е съкрушителен явен нагъл погасен удар срещу демокрацията. това е началото на мащабна чистка сред политиците в турция с цел да се дискредитира и унищожи прокюрдската демократична партия на народите. няма да се учудя ако тези действия последват ескалация на конфликта с кюрдското малцинство с множество атентати загуби на човешки животи и една истинска гореща гражданска война в турция. така действа и така ще продължи да действа диктаторът ердоган ако ние не го спрем. призовавам комисията и съвета да активират клаузата за човешки права и да замразят всички споразумения с турция. действията на ердоган стават нетърпими и европейският съюз който твърди че е устоен на демократичните принципи трябва не само на думи но и с действия да покаже че подобни постъпки няма да се толерират от кандидат член на европейския съюз. турция не е наш партньор турция е рекетьор. presidente Господин Хуаристи, това не е само посегателство срещу 138 депутата, както става ясно. Това е удар срещу демокрацията в Турция. Много ясно беше казано. Ердоган тъпче демокрацията и нашия парламент би трябвало да работи не само срещу стратегията на Ердоган, трябва да защитим тези депутати, да започнем демократичен дебат в Турция. Това е много важно, тъй като Ердоган и армията всъщност правят това невъзможно. Това е някакъв административен държавен преврат. Комисията казва, че е много загрижена, но ние очакваме повече от нея, защото европейските държави финансират Ердоган – Същевременно условията на бежанците, попаднали в Турция, са ужасяващи. Благодаря. Колегата Карас. Уважаеми дами и господа, аз аз съм по принцип за споразумението между Европейския съюз и Турция. Въпреки това, последните събития за мен са ужасяващи. Трябва да реагираме като Европейски парламент. След като 138 депутата биват лишени изведнъж едновременно от своя имунитет, това е знак за действие, когато членове на политическо мълцинство биват изключени от парламента и не могат да бъдат не могат да упражняват своя мандат, това е знак за действие, когато политическите, определени политически опоненти нямат право да се изразяват от всичко това не е в с нашите демократични принципи трябва ясно да се каже. Турция по отношение на демокрацията и по отношение на върховството на закона е на погрешен път. път госпожа Гомеш. И ao Estado de Direito na Turquia sucedem-se, tal como sucedem ataques terroristas como o de ontem em Istambul, que inequivocamente condenamos. Uns e outros estão desgraçadamente ligados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 Как реагират евродепутатите на свалянето на практика на властта от турския парламент? Журналистът Жан Дюнда описва нещата последния начин. Може да действа свободно в Турция, ако си готов да платиш цената за това. Сега срещу депутатите от кюрдската опозиция се прилага закон за борба с тероризма заради това, защото те са били е, на демонстрация. Госпожи и господа, времето на апелите и на мирните действия свърши. Ние в момента като парламент трябва да откажем да дадем съгласие за либерализиране на визовия режим в Турция. Депутатите в Турция се нуждаят от спешна подкрепа. Германския Бундестаг има един проект, който се нарича парламентаристи защитават парламентаристи. Скъпи колеги, нека да създадем подобен проект, за да поддържаме жива надеждата за демокрация. Госпожа Мавридес. Благодаря. Господин комисар, върховенството на закона и демокрацията пострадах още преди много време в Турция. Това, което се случва в момента, това, за което говорим, е още нещо по-лошо. Ние сме свидетели на мълчив геноцид в турските провинции. Това са кюртски провинции. Хиляди хора биват убити. А сега Ердоган премахва имунитета на опозиционни депутати, членове на ХДП. Това е единствената структурирана опозиционна партия. Кюртската опозиция реагира обаче мирно на насилието от Ердоган. Някои от нас ще окажат индивидуална солидарност към кюрдските депутати. Госпожа Сакорава. Уважаеми колеги, господин комисар, днешният дебат потвърждава това, което съм казвала и преди. Е, вие си затваряхте очите за трагичните събития в Турция, за да може да решите вътрешните си проблеми. Ясно го показва споразумението по бежанската криза, което се критикува от ООН. Това позволи на Ердоган да създаде своята собствена мрежа за преследвания на всички опозиционно настроени. Сега се преследват и кюрдските депутати. Това ли е страната, с която искате да преговаряте? Това ли е страната, която вие смятате за безопасна? Ние трябва да сме против преследването на кюрдските депутати. Всичко това е част от мащабния план на Ердоган и ще доведе единствено до влушаване допълнително на ситуацията в региона. Трябва да помислите за налагане на санкции. Благодаря колегата Панцери. Благодаря, господин председател. След а, премахване на имунитета на 138-те депутати, а, а, целта а, стана ясна. трябва да, бъде, да бъдат заведени дела срещу тези а, депутати а, и властта трябва да се концентрира изцяло в ръцете на Ердоган. Европейската а, комисия трябва да а, излезе от противоречивата схема, по която се държи ние трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да спрем това, което става. Ние не трябва да а, даваме средства а, за а, това беженците да останат в Турция, настоявайки, че това сигурно е демократична държава. Трябва да настояваме на човешките права при всеки повод. А, господин Пападакис. Хорошо, Гири Бройтре. Я... Благодаря. Решението за отнемане на имунитета е още една демократична, още един демократ, антидемократичен ход. Това означава, че депутатите от ХДП не са просто прицел на преследване, това означава, че целият парламент бива неутрализиран. Ние не може да гледаме безучастно и да казваме, че няма проблеми с нашето споразумение с Турция. Лелът Азазала е отново в опасност. Нейният имунитет вече бе отнет преди 10 години. Това само ще влуши ситуацията в Турция, ситуацията с кюрдския въпрос. Атаките срещу свободата на изразяване са ужасяващи. Пресата на нея се налага на морник. Турция се отличава, отдалечава много от нашите ценности, това е ясно. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Шавер е първият. Parlamenti mentelmi jogról általánosságban sokat vitatkozhatnánk. Az én országomban például gyakran bújnak a képviselők. Благодаря ви. В моята страна трябва да кажа, че има много парламентаристи, които се опитват да се крият зад своя имунитет, за да не им се търси отговорност. Що се отнася до турското решение, обаче, тук има и друг елемент. Ясно е, че става дума за мярка насочена към една политическа партия и мъцинство, лишено от права. Ако турското ръководство иска да обяви определена партия за противозаконна, то това противоречи на демократичните права и би трябвало такива действия да водят до съответните последици. Турция се отклонява от пътя, който би я довел до Европейския съюз. Ние трябва да го заявим ясно. Трябва да кажем, че Турция е необходимо да зачита правата на кюрдското мъцинство. Няма альтернатива. Не може да се преструваме, че всичко е наред. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Свалянето на парламентарния имунитет е, на повече от сто члена на опозицията ги принуждава да напуснат парламента. Това са авторитарни действия, които ни карат да се съмняваме в безпристрастността на съдебната система е, и в принципите на правовата държава в Турция. Репортери без граница класифицира Турция като една от държавите, в които журналистите са най-застрашени, дори са подложени на заплаха от физическа саморазправа. Поведението на Европейския съюз трябва да промени отношението към Турция. Благодаря. Госпожа Конечна. Vážené колегиня, vážení колегове парламент Благодаря, уважаеми колеги. Турският парламент прие предложението на правителството да ограничи имунитета, да отнеме имунитет на депутати. Това е атака срещу ХДП. А в същото време ние искаме да либерализираме визовия режим с една страна, която не е демократична, която търгува с ислямската държава, която се бори срещу кюрдите. Ако Европейският съюз подкрепи Ердоган, ще нарани кюрдите. Жалко е, че комисарят мълчи днес. Много ме интересува какви са вашите следващи стъпки би трябвало ситуацията да ви загрижи много. Mulțumim. Благодаря. Господин Кузо. Благодаря, господин председател. Комисарят казва, че комисията се тревожи. Не знам дали се тревожи, но със сигурност в Анкара не се тревожат много от тревогата на комисията защото пред потока от бежанти, бежанци, като че ли не е толкова важно, че се отнема имунитета на 138 депутата. Да не говорим за преследването на журналисти, бомбардировките над кюрдското гражданско население и антитерористичните драстични закони. Това е удар срещу кюрдските парламентаристи, но вие предпочитате да извърнете глава и всъщност се слага край на всякакви опити ПКК да излезе от списъка на терористичните организации. Благодаря, господин комисар, имате думата. Благодаря, Господин председател, уважаеми дами и господа, дебатът показва, че всъщност всички сме на едно мнение. Това решение е непременливо на решението 138 депутата да, бъдат, да им бъде отнет имунитета. Това не е в унисон на демократичните правила в една правова държава. Аз дълго време бях член на една комисия, която се занимаваше с парламентарните имунитети. Зная за какво говоря. Освен това, дами и господа, трябва да приемем факта, че географски Турция се намира там, където се намира. Заедно с Русия и с Египет Това е страната с 90 милиона човека и те се намират именно на този кръстопът. Ние, като Европейски съюз, като съюз, който поема отговорност, трябва да говорим по тези въпроси. За нас беше необходимо да работим с Турция в контекста на миграционната криза. Има и други области за засилено сътрудничество с Турция. И поради този факт ние създадохме един план за действие. Този план за действие включва много области. Една от областите е именно подкрепата към Турция при управлението на беженската криза. Ясно беше, <clears throat> че една страна, която послонява толкова много е, беженци, както и други е, страни в региона, имат право на помощ, на подкрепа. От друга страна, този, в този план бе отразено и желанието да се реенергетизира процеса на преговорите и бе включена точката за визовата либерализация. Турция в крайна сметка иска да стане член на Европейския съюз, а, не обратно. Европа не иска да стане част от Турция. Затова турските граждани искат визова либерализация. Добре, ние виждаме това желание, но при нас има определени условия и ако тези условия не са изпълнени, е, няма да има споразумение. Виждаме, всички виждаме на къде върви е, Турция. Турция непрекъснато подчертава, че иска да стане част от Европейския съюз, а всъщност е повече се отдалечава от нас. Бих си пожелал е, най-важният човек в е, Турция, президентът Ердоган, да направи ясно изказване дали неговите предишни изказвания са сериозни или не, дали и, има сериозно намерение да се приближава към Европа. В противен случай само си губим времето. Не може да предоговаряме върховенството на закона. Има един вид демокрация. По тази имаме един, има само една концепция за, за демокрация. Една такава концепция, която виждаме, например, в Европа. Така че трябва тук да бъдем по-самоуверени. Европа не се страхува от президент Ердоган. Аз не се страхувам. Ние не се страхуваме. Ние ще отстояваме нашите принципи ние сме заинтересовани от добри, от, добро, от добросъседски отношения с Турция, но това не означава, че ще загърбим нашите ценности. Бъдете сигурни, комисията няма да се подаде на натиск. Но разбирате също така, че в крайна сметка, в интерес на нашите граждани е да се опитваме да работим заедно с нашите съседи. Благодаря, господин комисар. Това приключва нашия дебат и сега преминаваме към следващата точка от дневния